както по отношение на Либия, защото там Брикю се оказаха по-единни, отколкото ние в Европейския съюз. Така че е необходимо повече единство външната политика. Председателят, благодаря за вашето заключително изказване. Приключихме разискванията по този въпрос. Преминаваме към доклада на Греъм Уотсън за последователна политика спрямо режимите, срещу които Европейския съюз прилага ограничителни мерки. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, които работиха по тази препоръка. Въпреки, че то носи моето име, то е плод на колективен труд на колеги от различни политически групи. Един от най-важните инструменти във външната политика, с който разполагаме, е налагането на санкции или ограничителни мерки. Този доклад цели да се превърна политиката ни в тази област в последователна. Отнася се за външни ограничителни мерки, които трябва да бъдат съчетани със същия подход, свързани с дейността на авторитарни лидери, когато посещават Европейския съюз, позволявайки им да действат безнаказано в нашите граници, както е сега. Ние подкопаваме външната ни политика, позволяваме им да запазват доста често съмнително придобитите си богатства. Ние им даваме възможност да продължат да действат чрез корупция. Ние трябва да имаме политика спрямо тези корумпирани, авторитарни е, лидери. Ние трябва да действаме по-целево, да използваме Лисабонския договор, за да създадем една обща стратегия, която да е последователна, да не допускаме те да притежават е, материални е, или други активи в нашите страни, да не се допуска те да пътуват в нашите страни, освен по хуманитарни причини. Освен това, да не се допуска някой да им помага вътре от Европейския съюз да заобикалят наложените санкции. Председателят. Преминаваме към спонтанните изказвания. Най-напред давам думата на госпожа Кромберг. Благодаря. Читам този доклад за своевременен предвид на ограничителните мерки, наложени неодавна спрямо Иран. Европейския парламент трябва да продължи дебата по въпроса за ограничителните мерки и тяхната ефикасност или неефикасност в постигането на основните цели на Европейския съюз – международна стабилност, мир и демокрация. Докладът пред препоръчва съвета да разработи ясни критерии, кога да се прилагат ограничителни мерки и какви са целите, които се преследват чрез тези мерки. В случая с ембаркото срещу Иран е ясно, че именно подобно нещо се нуждаем. В доклада ясно се подчертава, че санкциите не трябва да засягат населението. Това въжи в частност за Иран. Ние не бихме искали иранците да гледат на Европейския съюз като на свой враг. И най-сетне искам да подчертая също факта, че една последователна политика в Европейския съюз е наложителна. Днес чух един представител на Иран, чието той е преподавател и неговите скромни авуари са били замразени, запорирани в австрийска банка, докато има огромни други средства, които се инвестират и не са запорирани. Господин Ферейра, за една минута. Благодаря, господин председател. Що се отнася до санкциите, които са едностранни, трябва да, да, да видим дали не е по-добре да изберем пътя на диалога и диплома, дипломацията. Защото много често начинът по който действаме противоречи на здравия разум. А, на, ние се намесваме във вътрешните работи на държавите, предпочитаме едната от, страна, от страните в конфликта и това е неприемливо. Има достатъчно примери за намеса в е, вътрешните работи, за смяна на даден режим. Е, така че по този начин Европейския съюз показва империалистически амбиции. Трябва да е, зачитаме суверенитета на народите, а не да действаме е, само в полза на собствените си интереси. Е, напомням за хартата на ООН и съдържащите се в нея принципи. За съжаление, не се говори за това в този е, доклад. Благодаря, казва председателя господин Кукан. the consistency, transparency and credibility of their application трябва да действаме достоверно, когато прилагаме е, нашите мерки. Координираните действия са много важни, за да може да има последователност в действията срещу тези режими. Рестриктивните мерки, когато ги използваме, трябва да се използват много внимателно, така че да могат да изиграят важната си роля, без същевременно да се отразяват по вреден начин на гражданското общество и на цивилното население като цяло. Има средства, които са замразени в Европа и те могат да се използват за развитието на гражданското общество в съответните страни. Благодаря много, господин Миколашик. Pán predsedajúci, pripájam sa ku gratulantom. Myslím, že vediete schôzu poprvýkrát a teším... Аз също искам да ви поздравя, господин председател. А, мисля, че сте на този пост за първи път. Много се радвам, че ви избраха. Присъединявам се към колегите, които се изказаха преди мен в полза на последователната политика спрямо е, режимите. Мисля, че е добре нашата външна политика наистина да бъде един и последователна спрямо подобни режими. Е, за да може диктаторите да а, нямат достъп до своите сметки в Европейския съюз, сметки по които да крият а, а, средствата, с които разполагат. Аз смятам, че срещу диктаторите може да бъде ограничение за достъп до Европейския съюз, с изключение, разбира се, на хуманитарни мисии. за да се наложат тези мерки, са ни необходими едини критерии. За пример, може да дадем Иран, където вече имаме договорени мерки. Благодаря много за изказването. Това е краят на процедурата на спонтанните изказвания. Давам думата на госпожа Аштън. Much, Благодаря много, господин председател. Тази вечер се чуват много поздравления за председателстващите. Нека и аз да изразя своите поздравления. А също така бих искал да поздравя сър Грем Уотсън, който е бил изпълнен който съвсем наскоро бе избран за председател на партията на либералите в Европа. Много важна е темата на този доклад, който сега обсъждаме. Много важни са ограничителните мерки и насоките за тяхното приложение изказванията, които бяха направени, е, засягат важни теми. Действително, на 23-ти съветът по външни работи демонстрира значението, което имат за нас тези мерки. Целта на тези мерки е да променят политиката или дейността на правителството в дадена страна. В този смисъл те са инструменти, които трябва да могат бързо е, да реагират на протичащите събития и санкциите трябва да са насочени по такъв начин, че техният отрицателен ефект върху цивилното население да е минимален. Вашият доклад е добре дошъл. Както в него се казва, санкциите е много важно да бъдат насочени към конкретния режим. Т.е. всички санкции са е, различни, в зависимост от различните страни. Същевременно трябва да се прилагат по еднакъв начин, за да могат да постигнат своите желани резултати. Всичко това е, е желателно и за приемането на подобни мерки от трети страни. Много важно е обаче целта на тези санкции да бъде добре разбрана. Трябва много добре да провеждаме комуникацията с е, страната, която е санкционирана и с населението там. Това никога не е лесно. И тук ще използвам е, за пример Иран. Целта на санкциите наложени на Иран, е да ги принуди да подпишат ангажимента, който те са поели, подписвайки договор за неразпространение и да изпълнят ангажимента си да допуснат инспекторите да си свършат работата, да използват е, ядрената енергия и да я развиват само за граждански цели. Когато страни или режими не изпълняват своите международни споразумения или пък, както в ситуацията на Сирия, не изпълняват своето задължение да се грижат за народа си и, е, напротив, е, е, насочват всичките си сили срещу народа си, тогава трябва да се действа и санкциите са един инструмент но е много важно, когато се налагат санкции, тяхната цел да е ясна, да се разбира и да се разбира и от хората в страната, за която става дума. Да настояваме за зачитане на правата на човека и за възможност за достъп до съдебната си система. Има нов документ за най-добрите практики в тази област и той беше приветстван през януари. Мисля, че и Генерална дирекция хуманитарна помощ също ще приветства вашите коментари. Разбира се, с, е, засегнат, се предприемат е, мерки и срещу конкретни лица и срещу търговските интереси на някои лидери. Това направихме срещу е, лидери от Египет, Сирия и Либия. Дори когато а, преходът към демокрация се извърши успешно, остава въпросът за незаконното придобиване на активи от предходните лидери, т.е. активите не могат просто ей тъй да се размразят. И в Туни се планира специален семинар, за да може да се съберат експертите по тези въпроси и да се намери начин народът на Тунис да си върне активите, които му принадлежат по право. И така много е важно действително политиката ни да бъде възможно най-последователна и когато налагаме санкции и ограничителни мерки, те да са така насочени, че не само да са ефективни, но и да не създават вратички, през които виновниците да могат да се измъкнат. Защото това само ще наруши репутацията ни. Също време, но те трябва да са и гъвкави, за да можем много бързо да ги вдигнем, когато желаните промени настъпят. Ще продължим да работим по тези въпроси през следващите месеци. Благодаря ви за доклада. Благодаря. Госпожо Върховен представител, искам да благодаря на всички за изказаните към мен поздравления. И бих искал да изразя своите благодарности за това, че бяхте тук сред нас цяла вечер. Тежка и натоварена е вашата работа и много се радвам, че можахте да бъдете тук с нас цяла вечер. С това приключваме работата по тази точка от днешния дневен ред.